Buenos días. Eh, buenos días a todos. Добро утро. Добро утро на всички. Аз ще говоря на испански. И ако обичате, служете си слушалките. Преводачите имат съобщение за вас. Уважаеми депутати, уважаеми европейски граждани, днес е 24-я ден на протестните ни действия, администрацията все още не е направила опит да реши спора. Напротив, след 8-месечни разговори, генералният секретар затвърждава позицията си. В отговор ние ви уведомяваме, че при днешното заседание преводът ще бъде преустановен точно в... И... Точно в един часа. Благодаря ви за вниманието. Желаем ви приятен ден. И така, добре дошли на нашето заседание. Искам да ви благодаря, да благодаря на експертите, които ще участват в това съвместно заседание между двете комисии такситер. Мисля, че ще е много полезно това заседание за нашата работа. Искам да дам думата на госпожа Деланге, която е заместник-председател на комисията ТАКС. Благодаря, наистина. Благодаря за организирането на това заседание. Това е съвместно заседание между нашите две комисии. Е, осъществяваме връзката между престъпленията и данъчните измами и тероризма. През 2016 година имаше разследващи журналисти, включително и в Холандия. Те направиха различни репортажи, в които се виждаше, че верижните измами подкрепят и финансират Алкайда и други терористични организации. Всичко започна с документи, намерени на границата на Афганистан и Пакистан. Един милиард евро са използвани за тази верижна измама. Така че, вижте се, има връзка между верижните измами и финансирането на тероризма. Затова съм много радостна, че, можехме да, че можахме да организираме това изключ... изслушване и се радвам, че експертите са тук. С това давам думата обратно на моята колежка. Благодаря. Ще започнем с Бо Елкер. Надявам се, произнасям името ви правилно. И така, вие сте разследван журналист. Вие работите за датската телевизия и се занимавате с разкриване на престъпления, свързани с финансирането на тероризма. Вие сте участвали вече в много изслушвания в парламента, посветени именно на тази тема. А финансирането на тероризма често е нелегално, понякога ползва и легални канали, но последствията са разрушителни и ужас... ужасяващи. И понякога с много малко средства стават възможни смъртоносни атаки от норвежка страна от 1999 година има разследвания, в които се вижда, че атаки са проведени на стойност по-малко от 10 000 долара. От 2016 година комисията прие план за действие за борба срещу финансирането на тероризма. Комисар Московици подчертава, че измамите с ДДС възлизат на 15 милиарда евро, така че има връзка между е, измамите с ДДС и финансирането на тероризма. Вие ще говорите именно по тези въпроси от перспективата на Дания. Ще говорите за това как функционират терористичните организации и какви са структурите на цялата система. Ще имаме и испанската перспектива, ДДС измамите в Испания и връзките с финансирането на тероризма след презентацията на нашия втори гост, Елена Хах, ще имаме възможност за въпроси и отговори. Имате думата. Благодаря. Благодаря за вашата покана. И аз се казвам По Елкер. Наистина не е лесно произношението на, моя, на моето име но аз ще говоря на английски. Искам да говоря за един специален казус, който разкрихме в е, датската корпорация за радио и телевизия. Работихме с, в сътрудничество с датския вестник Юланс Постен и една датска радиопрограма. Е, Извинявайте, една шведска радиопрограма ЕКОТ. И така, имаше обвинение за набиране на 26 е, джихадисти от Сахел и други области. Видяхме, че двама от тези арестувани и е, заподозрени в тероризъм лица са от компании в, три компании в Дания. Друг човек бе обвинен, но той бе избягал. Той бе директор в четвърта компания в Копенхаген. И тези четири компании търгуваха с различни стоки и безалкохолни напитки. Тези компании бяха използвани за е, ДДС измама в Дания. Четвъртият човек, който бе избягал, бе убит през 2016 година в Мали. Той бе е, убит от френски войници. да се бореше за Алкайда в тази област, в този регион. Директора на тази компания за безалкохолни напитки в е, е, Копенхаген бе също подведен под отговорност и за... така ние започнахме да разследваме как е възможно това в Дания и ние видяхме, че още други 8 испански граждани са били свързани с тази група и с други различни компании в Дания. Всички тези компании са били свързани с една голяма мрежа за ДДС измами с други компании и тази мрежа бе свързана с други 11 лица, испански граждани, които са финансирали тероризма. Това се оказа една голяма престъпна мрежа, т.е. едно престъпно голямо предприятие. Испанската мрежа ние оценихме, че те са излъгали датското правителство с около 8, 18, 80 милиона крони, което означава е, около 10 милиона евро. След това бе разкрито, че три от тези компании са били използвани в друга измама. Имало е осъдителни присъди в Дания. 85 милиона крони са били откраднати по този начин с ДДС измами. Испанската мрежа е била свързана с подобна мрежа в Швеция, където Големи суми пари са били откраднати също чрез ДДС измами. Ние задълбахме нашето разследване, а именно какви стоки са били използвани в търговията, безалкохолни напитки, коли, сладки неща, електроника, пилешко месо от Холандия, телефони от Германия. Това се оказа много проста схема за ДДС измама. Закупуват се стоките от е, Нидерландия, след което се търгуват, продават се по, с правилни фактури, с верни фактури, включващи обаче ДДС-то но се търгуват на по-ниска цена, продават се на по-ниска цена от конкуренцията. Верижната измама е малко по-сложна, но тя също се вписваше в тази мрежа. Какво видяхме, когато задълбахме в участието на испанските граждани? Те бяха част от продажбите ние видяхме, че те са били радикализирани от двама дъчани, които са пътували в региона Малия. Единия бе е, дъчанин, който е който почина в Сирия през 2013 година, другия бе арестуван. Те са организирали продажбата и са поканали гражданите на Испания да, по, да посетят Дания и да се присъединят към мрежата. Те са използвали и датски граждани. Видяхме в един проект и се опитахме, е, участвах в един проект и се опитахме да идентифицираме датски граждани, които са пътували към Сирия. 16 са били директори на компании общо 17 лица идентифицирахме. Един, едно от лицата бил, е, беше убит в Сирия в една атака с дронове. През 2015 година той бе директор на три компании. Един от датските граждани бе участник в планирането на атаката в Париж и установихме, че ДДС и измамите са свързани с финансирането на тези терористични дейности. Един от е, детските граждани е, бе и в списъка на САЩ за търсени терористи от 2003 е, година. Той е умрял преди няколко години в Дания. Но така или иначе става дума за внос на пилешко месо, на електроника и с тези стоки, различни стоки са били продавани по легитимен начин в Дания. В нашето разследване също така разбрахме, че има и други европейски граждани, които участват в тези измами. Един човек е директор на компания в Дания. Той бе арестуван по път за Сирия. Този казус все още не е завършил. И така това не е само проблем между Дания, Швеция и Испания. Това е един проблем, който е свързан. Аз няма да споменавам имена, но те, това са неща свързани с ислямски ислямистски мрежи, разпростиращи се в няколко европейски страни. Е, датските граждани, някои от тях бяха опитани, но те са е, играли водеща роля, някой е, има представителства на тази мрежа в Нидерландия, в Белгия, в Холандия и в Обединеното кралство. Аз разследвах ДДС измами от 2009 година. Трябва да приключвам ли? Още две минути. Добре, благодаря. Ще бъда, на, ще бъда кратък. И така, занимавам се с ДДС измамите е, след е, скандала с е, въглеродните емисии през 2009 година. Имаше скандал в Дания и от тогава, разглеждайки регистъра в Дания, видях, че има различни сметки, които са източени и от 50 и няколко сметки са останали само около 30 на. След това вниманието ми бе привлечено от ДДС измами, в които участват същите, някои от същите датски граждани, някои от тях са свързани с казус в Италия, скандал, който избъхна през 2014 година. Какво правят тези хора в момента? Това ме интересуваше. Погледнах техните имена и видях, че тези хора са се насочили от търговия с емисии към търговия с стоки, хранителни хранителни продукти, електроника и така нататък. Тех, тяхната цел е да продават стоките си много бързо. Е, но така или иначе има. Направихме ясна връзка между техните действия и измамите, извършени между датските и испанските граждани през 2009 година. Благодаря. Аз наистина не искам да ви прекъсвам по никакъв начин, но имаме и други гости. Благодаря ви. Много интересно беше това, което казахте. Със сигурна съм, ще имате въпроси. А сега преминаваме към втория гост. Това е Елена Хах. Тя е представител на Румънската главна прокуратура в Националната служба за превенция и контрол на парето, прането на пари. Тя е румънски прокурор, има много голям опит. Тя е представител на Манивал, е, организация, която предприема мерки срещу борбата, за борбата срещу прането на пари. Това е организация създадена през 2009 година. Нейните области на специализация са избягване на плащане на данъци, данъчни измами. Имате думата за 10 минути. Good morning, honorable... Добро утро, уважаеми председатели, Уважаеми колеги, благодаря за поканата. Казвам се Елена Хак. Прокурор съм от 1998 година насам, вече 23 години. Преди известно време бях магистрат за връзка в Италия. Работила съм и за кратко в Върховния магистратски съвет. От 2013 година насам съм представител на прокуратурата и работя под шапката на а, Върховния касационен съд. А, работя в а, звеното за финансово разузнаване, освен това. Искам да ви представя един случай, който представя сътрудничеството между румънското звено за финансова информация и органа, който обработва информацията във връзка с подобни случаи на измами. Без такова сътрудничество няма как да спрем с данъчните измами. Според информацията, която е дадена от институт, институциите, в които компанията ABC LLS има сметки. На 14 ноември 2015 година представителите на тази компания са наредили два трансфера към различни сметки на компанията. Двата трансфера се обясняват с текущата дейност на компанията ABC. Сумите възлизат на около 150 000 долара и те са записани на 25 март 2014 година на името на юридическото лице ДЕФ ООД. След датата на регистрация за приходите с външен характер – Компанията ABC LLC вече не се включва в външните операции, които надхвърлят 15 000 евро или техния еквивалент. Идентифицират се съмнителни елементи по отношение на външните преходи, а, приходи, извинете, на АБЦ. И освен това, се отчита факта, че част от транзакциите са направени а, от места, където пребивават а, поддръжници на ислямска държава. Трябва да се спомене, че компанията, която а, е извършила този трансфер, е представила на кредитната институция е, документи, изготвени от физическото лице Т. Един документ от 5 септември 2015 година показва, че това лице Т е дало пълномощно на друго физическо лице З, сирийски гражданин, и правомощието е да се създаде ново търговско дружество с ограничена отговорност. Освен това, физическото лице Т по силата на същото правомощие дава право на още едно лице, физическо лице Z, във връзка с компанията ABC. Физическото лице Т е иракски гражданин, физическото лице Хикс е ливански гражданин. Става дума за хора, които са радикализирани. проследяват се сметките на тези лица, е, както и на дружества свързани с тях в Румъния. Трябва да споменем, че през 2012 и 2013 година компанията ABC е получила средства под формата на 2 милиона и 500 хиляди долара от дружества в Либия, България и Маршаловите острови. Тези средства, след като са получени, се преобръщат в румънски леи и освен това се регистрират и изтегляния на пари в брой. Като се оправдават тези средства с а, това, че са били необходими било е необходимо закупуването на животни от страна на физически лица. Финансовото поведение на дружествата АБЦ и ДРП, в крайна сметка, възоснова на цялата информация, се оказва, че е, е изключително подозрително и възоснова на финансовите операции, изтеглянето на пари в брой, е, се оказва, че е, има сериозни измами. Освен това, Идентифицират се поредица от последователни трансфери между сметките на АБЦ и ДРП. Тези трансфери са извършени в един и същи ден по различно време или в последователни дни с точно едни и същи суми пари. Споразуменията за договорите между двете компании, включително и транзакциите се представят без хронологичен ред, като някои от е, е, споразуменията датират от 2002 година, а транзакциите са извършени през 2015 година. Друга черта на финансовия оборот, който анализирахме, беше присъствието на много трансфери – чиято стойност е по-ниска от онова, което предвижда специалния закон като лимит. Тези трансфери са направени в рамките на няколко дни между двете компании без истинска економическа причина. Финансовото поведение, което представяме тук във връзка с отделните лица и компании, показват че съществува механизъм, който е свързан с прането на пари, с пари, които са получени от данъчни измами, както и доказват наличието на съответните режими които облагодетелстват данъчните измами. Целта на подобни транзакции, на подобни постъпки, е в крайна сметка да се скрие идентичността на е, крайния бенефициент. Като се има предвид какъв е профила на лицето те и като се има предвид, че той е подкрепял джихадистски движения в Близкия изток, фактите доказват, че съществува престъпление, което може да бъде определено като финансиране на тероризма и приходите за това престъпление са получени от економическата дейност на компаниите ABC и ДРП. В същото време има доказателства за това, че има и финансово престъпление с терористичен характер спрямо лицето Зе, което действа в Румъния за благото на лицето Те, което вече е обявено за персона нон грата. За да се справим с прането на пари и с финансирането на тероризма, трябва да комбинираме усилията на много различни институции, след които полицията, прокуратурата, органите за финансово разузнаване и много други. Позволете ми, уважаеми колеги, да подчертая някои тези, свързани с наказателното преследване на терористичното финансиране. Тероризма не работи без пари. Разследването на подобни престъпления трябва да включи и службите за разузнаване на финансирането на терористична дейност. На следващо място трябва да се поясни изхода или по-скоро происхода на паричните потоци. Трябва да се разследват много добре случаите на пране на пари липсата на информация създава проблеми. Много е важно да се обучат разследващите прането на пари за това къде отива финансирането за терористи и накрая няма разлика между превенция и репресия. Трябва да има взаимодействие и сътрудничество. Много са интересни представенията, но времето е ограничено. Давам думата на Педро Сешас Фелисио, който е ръководител на звеното за борба с финансови престъпления в Европол. Той е не само част от полицейски сили, той е и юрист. Работи в Европол и се занимава с корупция, борба с фалшифицирането и борба с тероризма. Тук ще говорим за укриване на данъци, за избягване на данъци. Но давам ви думата за 10 минути. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие, че мога да представям тук Европол. Искам да опиша контекста и да се съсредоча върху три елемента. Какво знаем за финансирането на, на тероризма, какво знаем за измамите с ДДС и какъв е процента на измамите с ДДС, които евентуално отиват за финансиране на тероризма. Знаем, че финансирането на тероризма а, е важно за терористичните организации. Имат нужда от средства, за да оцелеят. Имат нужда постоянен достъп до много средства. Сумите са важни за тях и 90% от всички нови терористични организации не оцеляват през първата година, защото нямат достъп до такъв тип финансиране. И то постоянно. Проучвания показват, че Алкайда не може да оцелее повече от 4 до 6 седмици, ако няма ново финансиране. Те нямат централен депозитар, нямат резерв имат нужда от постоянни притоци на средства, защото това са средства, които използват за да заплащат. Другото, което трябва да знаем за терористическите организации, е, че голямата сред... част от средствата са нужни за поддръжка на оптимални условия. Голямата част от средствата отиват за заплати, след това за логистика и пътуване, след това за обучение, пропаганда, набиране на нови средства, след това за корупция. Само 10% от средствата на терористичните организации се използват за оперативни цели, т.е. за нападения. Това са част от елементите, с които сме запознати. Това, което не знаем обаче е колко средства от Европейския съюз отиват при терористически организации. Имайки предвид анализите и операциите, можем да кажем, че има голямо увеличение на тези средства погледнем между 85 и 95 година, знаем, че има 80 милиона щатски долара, които са дошли от, към религиозни организации. В следващото десетилетие, от 95 до 2005, това вече са 1 милион. И между 2005 и 2016 няма проучване, но имаме прогнозна цифра – и тя е, показва увеличение за Хизбола. Бюджетът е около 200 до 500 милиона щатски долара. Повечето идват от държави за Алкайда. Те са в момента в ниска точка от 20 до 50 милиона щатски долара годишни, които идват най-вече от дарения. За ИДИЛ 2015 година те съобщиха, че имат 2 милиарда щатски долара само за 15 година. Голямата част идват от средства, свързани с контрол на територия, т.е. продажба на петрол, на природни ресурси, централни банки биват обирани. Този бюджет е спаднал значително поради липсата на територии и най-вероятно е паднал до 80% от тази сума. Тези цифри показват, че има голямо увеличение – на капацитета им да набират средства. От друга страна, що се отнася до ДДС измамите, какво знаем за тях? Това чисто и просто са най-големите измами, които съществуват в Съюза. Това са цифри, които са немислими за голямата част от гражданите, които живеят тук, дори за нас, които живеем, които работим в тази сфера, пране на пари и измами, трудно може да кажем какви са сумите. Това са средства, които не се взимат само от гражданите. Те се дават направо на организирани престъпни групи. Това са средства, които не се инвестират в основни услуги, като правосъдие, сигурност, образование, здравеопазване, се дават на организирани престъпни групи, които ги използват за да закупуват дрога, да изкарат пари след това, или примерно за да купуват тютюн, който ще препродадат, го използват, а парите не отиват в реалната економика. А когато те ги инвестират в реалната економика, за да изкарат пари, то тогава това изкривява пазара. нези, които биват субсидирани от организираната престъпност, оцеляват, а реалната економика изчезва. 2016 година последното изследване, което бе направено, казва, че разликата между ДДС-то, което е получено и ДДС-то, което би трябвало да бъде получено за една година е 160 милиарда евро. Само през тази година бюджетът на Съюза е 155 милиарда. Ето вижте, само тази разлика ще може да финансира целият бюджет на Съюза. Тази разлика обаче не идва цялата от а, измамите, въртележните и въртележката или верижната измама, е някъде около 60 милиарда. 60 милиарда е огромна, огромна сума. Каква част от тези пари се използва за финансиране на тероризма? Искам ми се да ви дам цифра, но нямаме определено число. Смятаме, че няма достатъчно добри проучвания, които да дадат някаква наистина достоверна сума. Финансирането на тероризма, измамите с ДДС са много сложни, правят се потайно, трудно се разследват, дори трудно се разбират. И някои, може би, гледат по-опростенческо. ДДС измамите изкарват милиарди, терористите имат нужда от милиарди, значи всички средства отиват за това. Не е вярно. Не смятаме, че всички средства от ДДС измами отиват за тероризъм използваме работата на хората, които се разследват ДДС измами и колегите, които се занимават с финансиране на тероризма. Последните са направили различни проучвания и казват какви са основните източници на приходи за терористичните. Говорим за незаконните, тъй като законните не са важни тук. Основните източници по значимост биха били трафик с дрога, отвличане изнудване, контрабанда и след това различни категории, като измама, всички измами, кражби и дребни престъпления. Така че измамата с ДДС се включва във втората категория на средства и се включва всички други измами, които се правят срещу банки, срещу социалната система, застрахователни дружества и така нататък. Така че това е така, да но те не са основен източник на финансиране. Защо? Защото колегите, които работят в системата за разследване на измами с ДДС, се занимават с това вече повече от 10 години. Така че част от дружествата повтарят една и съща измама. Ние знаем кои са тези групи. Те обикновено са франско израелски групи, британско-пакистански групи. Онези, които са лидери на тези групи, са извън Европейски съюз и трудно може да се стигне до тях. Те много, много време се занимават с това. Постоянно променят стоките, които използват за ДДС измамите, променят дружествата, които използват, банковите сметки, които използват, дори използват една и съща система с един и същ липсващ търговец. Вместо той да бъде в Испания, този търговец бива в друга държава, не си плаща си и така нататък. Просто сменят мястото. От доста време работят, разследват се. Знаем, че тези групи на високо ниво са само 2% от групите, но 80% от постъпленията отиват при тях. Там трябва да се съсредоточим. Те са започнали в хранително-вкусовия сектор, след това с метали се занимават, след това мобилни телефони, електроника, автомобили – и след това откриха енергийния сектор и установиха, че е много по-лесно за тях, защото не се налага вече да разпращат продукти, защото в началото това се правише. След няколко години започнаха да изпращат контейнери, пълни с камъни, примерно, за да си оправдаят фактурите. Но след като установиха, че могат да се използва енергетиката, просто може да се пращат фактури, да се правят плащани и затова тази измама с въглеродните емисии, всъщност може би възлиза на около 6 милиарда, дори само случая, който ще се говори и тук. Сега имат нов а, а, способ, а, то е VoiceOver протокол, т.е. пренос на глас по интернет и сега използвате това. Те действат бързо, имат нужда от технически познания и тези престъпни таланти трудно се намират. Възможно е ако ислямски терористи да са свързани с тези групи, но ние смятаме, че там броят винаги ще е нисък. Ако погледнем иерархията на групите, имаме лидери, голямата част от това са хората, които имат познанията, имат контактите, имат първоначалните средства да започне финансирането. След това идват менеджерите, така ги наричаме, които организират дребните служители. След това имаме средно ниво ръководни кадри, които се използват за фиктивни управители на дружествата и след това има хора, които продават самоличността си, само подписват документи и се използват отново като подставени лица. Връзката с финансирането на тероризма е на това средно ниво, т.е. подставените лица или средното ниво. Нези, които продават документи, подписват документи, например за еднократно плащане, и след това част от тях също стават чуждестранни бойци, т.е. набират средства преди да тръгнат. И у нези, които са на средно ниво, да речем ръководители, ръководители на дружества, те получават много малък дял от средствата, които преминават през дружеството. Тоест не цялата из, измамна сума, тя отива при лидерите. Те получават около 2 до 10%. Това получават менеджерите на дружествата. Та малък е броя на случаите и, и това, което знаем, показва, че само малък дял от измамите с ДДС всъщност отиват за финансиране на тероризма. И накрая, трябва ли да ни безпокои или не, тъй като казах, че е малка сумата, не мисля. Мисля, че трябва да се безпокоим. Е важно, че сме се събрали днес тук. По две причини. Първата вече бе обяснена от вас. Тези терористични нападения са много ефтини. Само 10% от печалбата могат да използват, за да извършват нападенията, например, в САЩ 75% от всички нападения в ЕС са стрували под 10 000 евро. Последното, едно от последните, което беше в Талиса, струваше 600 евро. Част от нападенията с ножове, с камиони и прегазване на хора. Колко струва това? Това е много ниска цена. Ако погледнем цената на част от оръжията, които знаем, че се ползват, примерно от бивша Югославия, където около 400 евро а, струва един калашников, 50 струва една граната, един пистолет е 150 евро. Виждате колко опасно. Втората причина е математическа. Дори един дребен дял от нещо огромно, като например 60 милиарда, е огромна сума. Така че 0,5% от 60 милиарда е 300 милиона евро. Тоест, това е значителна сума и трябва да се има предвид. Доста път бе изминат от 11 септември при борбата с финансирането на тероризма, но още много може да се направи, защото всяка година милиарди евро или долари излизат от економиката и само няколко, както виждате, само дребни пари са нужни за голяма атака. И така, трябва да подобрим системите, трябва да подобрим откриваемостта, защото иначе рискът е прекалено висок. За мен е удоволствие, че съм тук. Благодаря, че поканихте Европол. Благодаря, че ни поканихте да обсъдим тази важна тема и с удоволствие ще отговоря на въпроси. Muchísimas gracias por su exposición y por... Благодаря за вашата презентация. Сътрудничеството с Европол е много важно за нашата комисия. А сега давам думата на господин Фрунза. Той е директор на Шварцтал Капитал. Това е, е фирма, която се занимава с финансови разследвания. Господин Фронца е специалист по международно финансиране съветва международни банки, що се отнася до прилагането на разпоредби за борба срещу финансовите престъпления. Естествено, важно е за банките да подкрепят регулаторните механизми. Това е важно и за частния сектор и естествено е, много е интересно за нас да чуем какво може да ни кажете. Благодаря. Аз. ще говоря на английски. Ще говоря за тероризма, но по много различен начин. Започнах да раз, своите разследвания на микрониво. Е, интересно ми беше какво се случва в организираната престъпност откакто започнаха да съществуват въглеродните пазари. Има голяма промяна в начина по който функционира тероризма и тази промяна се случи от 2010 година насам. Основната промяна бе провокирана през 2003 година, когато много от банките бяха подложени на надзор и се следяха паричните потоци, които бяха превеждани офшорно и обратно. Локби и други или пък атентатите от 11 септември изискват много голямо финансиране от много страни, но сега какво виждаме? Имаме нова форма на тероризъм, който аз наричам юбер тероризъм и има юберизация на тероризма. Е, тук правя паралел с дигиталната економика, естествено. Тоест, имам предвид, че има децентрализирана форма на финансиране и на функциониране. Финансирането е ниско. При тази децентрализация трябва да кажа, че нямаме иерархична структура, това, което имахме при Хезбола и Алкайда или пък а, и ERA. Как функционират нещата? Имаме терористична мрежа, но нямаме структура и хора от Дания, от Швеция, от Обединеното кралство, от Нидерландия. Ако те решат, че са заинтересувани да извършат някакво действие, свързано с насилие или не, те се включват, като няма нужда тук от голяма и висока иерархия. Това е първото. На второ място, как функционира финансирането? Голямата промяна при юбертероризма е, че няма нужда от централизирана, но финансирана, финансиране, няма нужда от трансфери в САЩ или в Европа. В... Важно... Важното е да се знае на къде е насочен терористичния акт. Юбертерористът работи с нискобюджетни схеми и операции, като например парижките атаки, парижката атака в Батаклан и други подобни атаки. Това е голяма промяна. Освен това, е, щетите са по-малки, но медийното въздействие е по-голямо. Има различни начини, по които се финансира е, тероризма, криптовалутите, верижни измами с ДДС, други измами. Ако погледнем сравнението с предишния класическия тероризъм и новия тероризъм, какво ще видим? Ще видим нов вид организация – юбертероризмът. се съсредоточава върху следното. Ако сте роден във Франция или във Великобритания, много е голяма вероятността да се присъедините към е, ISIS, а, а не да се включите в други видове тероризъм. Преди организираната престъпност се финансираше от е, трафик на човешки същества, но сега организираната престъпност се опитва да се свърже с тероризма. Организираната престъпност не се води от идеологични перспективи. Те се опитват, организираната престъпност се опитва да работи заедно с тероризма навсякъде, където може да намери убежище, т.е. където няма голямо присъствие на разследващи и правоприлагащи органи. Нека сега преминем към основната тема, а именно ДДС-то. Аз провеждах изследване за това какво ще струва не Европата и установих, че има големи пропуски при ДДС-то. Какво означава ДДС? ДДС в Европейския съюз възлиза на 16 18% от всички данъци събрани в 28-те държави членки. Тоест това е структурирано финансиране на националните бюджети. Когато говорим за това, е, трябва да кажем, че има пробойни, има пропуски на стоеност от стотици милиарди. Защо? Това е много просто, защото лесно е да се приложи и да се проведе тази измама с ДДС. Хората си споделят определени идеи. Много е лесно това, което се случва в е, Дания или в Испания, да се приложи в други държави. Така че основният въпрос е колко и какво може да очакваме като цифра на измамата. Това, което видяхме в Швеция, Белгия и Дания, там са основните случаи на ДДС измами. Ако се опитаме да направим прогноза за Европа, това ще означава, че, около, че ДДС измамата ще е на стойност около 40 милиарда евро. Този мо- модел служи като класически модел. 40 милиона означава финансиране на различни юбер терористи. Какъв брой хора, какви хора са включени в тези видове измами. Хора с происход от Северна Африка, с, от Близкия изток, т.е. хора с определени културни традиции. Те отварят определен бизнес, започват определен бизнес и за тях е много лесно да тръгнат по този път. Освен това, важно е да се каже, че набирането на тероризма бележи нови аспекти. Когато станете липсващ търговец и отворите един, един бизнес, е, важното е винаги да има нови поставени, подставени лица, нови марионетки. Това е основното. Как работи системата? Е, хората се събират, е, предават си знания, иде, идеи и навлизат от един пазар в друг пазар. Повечето от терористите са религиозни лица. В някои страни те са предимно салафисти, привърженици на екстремни религиозни форми. И в някои страни има определени религиозни такси, такси, които обаче не се непременно изискват. И така, връзката с транснационалното, транснационалната престъпност. Intersection between uh, vet fraudsters, terrorists and, uh, and um, Организираната престъпност търси нови пристанища, възможност за да, да се измъкне от вниманието на полицията и правоприлагащите органи. Какво може да се направи? има нужда от промяна на парадигмата, начина по който се финансира тероризма в момента. В момента има много силуси, които съставят огромната картина. Има много агенции, които се занимават с въпроса. Въпросът е да се споделя тази информация, както от частните, така и от публичните служби, от всички заинтересовани страни, банки, разследващи органи, публични власти, защото не може да се разследват а, измамите с ДДС от една страна, от друга страна а, действията на терористите до, и измамниците да остават безнаказани. Сега, дали това е глобална заплаха? Това е наистина глобална заплаха. Ако видим операционното управление на терористите в АйСИС, Това са е, войници, идващи от Северна Африка, но логистиката идва до голяма степен от Европа. Идеята е, че е важно агенции от различни региони, Обединеното кралство, Европейския съюз, Русия, те трябва да могат да споделят ефективно информация. Благодаря. Това е краят на моята презентация. Много благодаря. Изключително интересна презентация, изключително полезна за нашите препоръки. Добре е дошъл на господин Езек. Той е председател на комисията, позната като ТАКС-3. Той ще поеме председателския пост. Благодаря. Започваме дебата. Въпросите и отговорите ще бъдат в слотове от 5 минути. Въпросът трябва да е най-много една минута. Останалото време ще бъде за отговора. Ако остава време, в рамките на тези 5 минути може да се зададе допълнителен въпрос. Започваме с докладчиците. Виждаме, че има докладчици от комисията ТАКС-3. Лудък Нидермайер от НП е първи. Благодаря, благодаря на всички за това, че участват на това съвместно заседание. Отлична идея. Говорите за разходите, за проблемите. Ние работим за това как да елиминираме проблемите. Всъщност това е и моя въпрос. Какво ще кажете за предложената реформа в областта на ДДС и доколко тя ще помогне? Всъщност тази тема ще обсъдим по време на второто изслушване. Ако някой от вас е, има позиция, ще се радвам да я чуя ще задам въпрос и във връзка с два важни инструмента, които сега се прилагат. На първо място регистъра на действителните собственици, който трябва да даде информация за това кой кой на второ място почти глобалния обмен на информация относно банковите сметки. До каква степен подобни инициативи ще помогнат? На второ място, в миналото Транзакциите на пари в брой бяха много тясно свързани с тероризма, с престъпленията. Сега обаче живеем в 21 век, в века на уберпрестъпността. Дали сделките с пари в брой ще продължат да останат рисков фактор? Благодаря. Кой иска да се изкаже? Някой проявява ли желание? Господин от Интерпол. Благодаря относно реформата на системата на ДДС. Искам да ви напомня, че когато се създаде съществуващата система, тя трябваше да е с временен характер. Вече тя съществува обаче много по-дълго от предвиденото. Съответно, ние приветстваме тези реформи Очакваме те да влязат в сила. Естествено ще видим дали ще проработят. Аз съм сигурен, че ще проработят, защото сме си извекли полуки от съществуващата система, така че искаме тази система да влезе в сила максимално бързо. По отношение на регистъра на действителните собственици, това е една много важна стъпка. Трябва да видим обаче какво ще се случи в действително, защото престъпниците са си истински престъпници. Онези, които използват сметките ще използват и лица, подставени лица, които ще подписват, съответно ще могат да се измъкват. Много е важно да имаме сериозни санкции на първа линия. Банките трябва да задават точните въпроси, за да разберат кой е действителният собственик. Не трябва да знаят само кой е този, който подписва документите. Ще имаме нужда от време, за да видим как ще проработи всичко това. Относно глобалната информация за банковите сметки, искам мисля това да е действително. Все още имаме голям проблем с данъчните убежища. Те са замесени в измамите, в големите скандали. Онези, които имат достатъчно много средства, ще продължат да използват данъчни убежища и ще се опитват да избягат от правоприлагащите органи в Европа. Би трябвало да се дава такава информация. Дори да се даде такава информация, много често са минали 6-8 месеца, парите са отишли в друга юрисдикция Сроковете в момента са такива, че няма как да се направи съдебно разследване. По отношение на рисковия фактор във връзка с парите в брой, парите в брой все още са водещи, що се отнася до прането на пари и тероризма. Най-лесният начин да се прехвърлят пари, най-лесният начин да се действа анонимно, това е да се използват пари в брой. Все още виждаме куфарчета с пари, чували с пари, на лице и проблема с банкнотата от 500 евро, която има голяма стойност, а пък не тежи много, значи благодарение на тази банкнота може в едно куфарче да се пренесат 4-5 милиона евро. Виждаме, че пари се крият по летищата в всякакви места, в шоколади, вътре в храна и къде ли още не. Тази стратегия с парите брой все още се използва от организираната престъпност, но и от финансови престъпници. Някой друг съвсем накратко, моля. Благодаря. Две неща искам да добавя. За парите в брой, основното действащо лице, датски гражданин в испанската мрежа, след като беше арестуван, той вече е арестуван всъщност, в миналото го бяха арестували след като пренасяше в себе си пари в брой на стоеност около 100 000 евро. Така че парите в брой продължават да бъдат проблем. По отношение на действителните собственици, аз разследвах една компания, която принадлежеше на чуждестранен боец от Сирия. Всички улики сочиха към него. Един от е, чековете за плащане на найем на, за, на, на магазин под негово име е, е свързан с е, банкова сметка, която е замесена в измами. Става дума само за найема за един месец. Така че би трябвало да има база данни с това, кои са действителните собственици, но това няма да помогне на 100%. Господа Хах, благодаря. Искам да отговоря на румънски, тъй като дебата е изключително технически. La prima întrebare, uh, registrele... По първия въпрос, uh, списъка с действителните собственици. Трябва да има нещо подобно, за да се разбере действително каква е връзката между съответните замесени лица. Без uh, такъв регистр характер, тероризма, финансирането му, економическата престъпност и в презграничен план ще просперират. Много често разследването не води до значителни резултати. Наистина бихме желали всяка на държава членка да може да приложи разпоредбите, които вече съществуват. В Румъния ние още не сме стигнали до там. Много неща все още не са приложени на практика много голяма част от законодателството не е, е приложено, така че аз се надявам, че наистина ще има такъв регистр и информацията в него ще се актуализира. По отношение на глобалната е, глобалния обмен на информация, искам да кажа, че различните страни имат различни особености, е, правомощията на прокуратурата се отличават на много места. Би било добре да има някакъв вид хармонизация точно по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Не би трябвало да задаваме твърде много въпроси на твърде голяма част от гостите, защото няма да успеем. Епе Кофот, който е докладчик в сянка от социалистите и демократите. Благодаря. Благодаря на всички наши експерти. Два въпроса, съвсем накратко един въпрос към моя сънародник. В писмените си отговори вие казвате, че сътрудничеството между данъчните органи, между звената за финансово разузнаване, другото разузнаване, всички тези правоприлагащи органи, всичко това се отежнява поради бюрократичната тежест. Разбирам, че в Дания има сега една парламентарна група, която да работи по този въпрос. Бихте ли дали примери за това какво представлява бюрокрацията, която спъва процеса? И към господин от Европол. Говорихме в миналото, че използваме Европол, използваме националните правоприлагащи органи. Каква платформа можем да въведем, за да обменяме информация и за да имаме достъп до информация по по-лесен начин на европейско ниво? защото много от случаите засягат различни страни, така че би трябвало да действаме така, че да нямаме спънки пред себе си. Благодаря, господин Елкеа. Онова, което описах испанско-датската мрежа, това е свързано с ДДС измами, които започнаха през 2011 година. Важен момент във времето. Групата датски джихадисти, които пътуваха до Мелия, до тази радикализирана клетка са били обект на наблюдение от датските служби още от 2006 година. Те са пътували до Испания през 2008 година, измамите са започнали през 2011 година. През 2014 година испанските власти се обърнаха към датските, за да получат информация относно тези хора. Първата е, информация за това, което се случва. Говоря тук за специалното звено за финансово разузнаване. Е, Датския е отвратителен език, казва оратора. това звено за финансово разузнаване разбира за първи път за това, което се е случило през 2013 година. Те трябва да разследват подобни случаи. Те имаха информация за една от главните замесени фирми. Тази информация беше получена през януари 2014 година. Испанската група беше арестувана от Гвардия Севил през май 2014 година. След това през юни постъпи информация от Гвардия Севил в Дания и след това по-късно през същата тази година имаше искане за допълнителна информация. През март 2014 година имаше поступила информация а, за а, това, което се случва, само че онези, които подадоха информацията, не знаеха, че полицията вече имаше информация. В края на 2015 година имаше подаване на информация а, от данъчните власти. Полицията получи тази информация. Тя пък полицията поиска в допълнение информация от звеното за финансово разузнаване. То не беше дадено. Ето виждате колко са объркани нещата и как информацията на начален етап е можела да помогне. И някъде през 2016 година тази мрежа, в която участваха испански и датски компании, беше разбита някои от водещите е, лица, е, този за когото споменахте, че е имал 100 000 евро брой, също това лице е арестувано миналата година в Испания. Ето това е пример за начина по който бюрокрацията спъва работата. Следващия оратор. Е, бюрокрация, силузи, липса на сътрудничество – това са области, в които може да се търси подобрение. Ако започнем с първия въпрос, звената за финансово разузнаване и Европол, създадохме тази мрежа на звената за финансово разузнаване от държавите членки. Започнахме и проекта на включване на тази мрежа в Европол. На високо ниво в Европол ние можем да направим кръстосани проверки, диагонални проверки на информацията, която циркулира между звената за финансово разузнаване в държавите членки или пък звената и полицията. Тази информация, ако не се провери, може понякога да създаде проблем. Естествено, имаме вече е, възможност е, да проверяваме информация, която е достъпна за всички 28 е, държави. Много е важно да имаме информация, която е поступила и при полицейските органи във всички 28 държави членки. Сега това не е така. Ще можем да решаваме много по-бързо проблемите и да разследваме, ако това е така. Сега обаче имаме много трудности, така че би трябвало да се инвестира повече в Европол, за да гарантираме, че информацията, която в момента е разпръсната в рамките на различните служби, да може да се централизира, да бъде анализирана на едно и също място. По отношение на ДДС и измамите, Данъчните власти и полицията трябва да работят заедно. По-настоящем системата не е съвършена. Имаме правила свързани с данъчната тайна и какво се случва. Полицията може да получи информация във връзка с основните заподозрени вериги на късен етап, след като вече имало проблем в продължение на години. Едва когато има сериозни основания за криминално престъпление, се информира полицията, след това се информира и Европол. Има така наречените скрити екипи а, на полицията и на данъчните а, служби, които действат в а, всяка държава би трябвало да има специализирани звена за разследване на ДДС измами, в които да се случват данъчни служители, полицаи, както и специализираната прокуратура, съдите, тъй като тази област е изключително сложна и не, може само, е, не могат само експерти от един вид да се справят. Госпожа Хах. Благодаря. По отношение на бюрократичния характер на различните методи, с които разполагаме в момента. Може би сте прав. Може би трябва да подобрим нещата. Ние имаме система, която работи проактивно. имаме економическа информация, която можем, например, да проучим много бързо. Това означава, че разследващите пък получават възможност да се свързат бързо с полицията, с прокуратурата. Много добре би било международната информация също да постъпва по-бързо. Когато се иска съдебна подкрепа, дори да се даде тя, това се случва много бавно. Поради някои фактори, които са извън контрола на онова, юридическо или физическо лице, което иска тази информация. Имаме една платформа за искане на информация, но тази информация много често няма никаква доказателствена стойност. Затова ние трябва да получим други доказателства по други канали. И това е проблем. Защото звената за финансово разузнаване ни дават информация и ние можем да използваме тази оперативна информация – но чисто от процедурна гледна точка много често нямаме възможност да използваме по съществен начин, защото тази информация не може да се използва като доказателство пред съдията. Необходимо е да има международни форми на сътрудничество, за да можем да се възползваме и от по-бързо сътрудничество. Благодаря. Ана Гомеш. Нека ви задам един въпрос, на който иска да отговори. Incredible... Като имаме предвид, както каза един от колегите, какви са сумите, суми, които са равностойни на бюджета на Европейския съюз, които отиват в ръцете на терористите и престъпниците – защо правителствата в Европа не са прокарали предложената реформа на ДДС. Тя бе предложена от комисията. Защо отказват някои правителства? Смятате ли, че има представители на правителства, които пречат? Ако говорим за толкова богати и силни престъпни мрежи. Всичко е възможно. Как може да обясним този отпор на държавите членки да затворят тази огромна сума между дължимото и събираемото ДДС? Винаги говорят за сигурност правителствата, но не действат. Ще е изключително важно да се затвори тази празнина. Искам да говоря за парите в брой. Както казахте, господин Фолисио, това е много важен елемент. Какъв е напредъкът? Банкнотата от 500 евро трябваше да се забрани. Знаем обаче, че има държави членки, които печатат повече кеш, отколкото всички други. Зададох този въпрос на премьерът на Люксембург, когато бе тук. Но не само Люксембург подхожда така. Може ли да кажете нещо повече за криптовалутите? Господин Форенца, вие говорихте за криптовалутите. Има офшорни държави, Малта и други, които поемат по пътя на криптовалутата и стават центрове за същата тази валута и бизнес, който се занимава, бизнес, който се занимава с нея. Какво означава това? Кой иска да отговори на първия въпрос? Някой. Нямаме много време. Ако не, направо на втория да минем, ако няма желащи по първия. За парите в брой. Не, за криптовалутата. Не, не, не. Ще се върнем на криптовалутата. Криптовалутата беше към мен. Аз искам да отговоря, защото беше насочен към мен този въпрос. Yeah. The crypto. Okay. So, um, as you know, uh... Както знаете, криптовалутата е под клас на по-голям клас, така наречените цифрови валути. Цифровите валути възникват около 90-те години на миналия век. С изключение на PayPal, всички други платформи се затварят заради пране на пари. Много хора говорят за криптовалутите, но всъщност не знаят какви са. Имаме 1500 криптовалути, които в момента се ползват. 249 нации, но по-малко 249 валути. В Европа имаме 4-5 валути, например. Но имаме 1500 валути от този тип. Защо са нужни толкова много? Защо се разработват такива валути? Твърденията, че престъпници се занимават с това, не е основното, но защо терористите ги избират? Има процес наречен майнинг, при който се генерират печалби. Може да се генерират печалби, всеки може да генерира такива средства. Като физическо лице не можеш да участваш. Не е нужно да бъдеш юридическо лице, за да се занимаваш с такава дейност. Малта е изключение, може би Балтийските страни, но всеки може да го прави на компютъра си. И ами, ако някой попита откъде идват тези пари, откъде идват печалбите, може да се каже, че това се извършва посредством този процес, наречен майнинг на криптовалути, независимо коя от валутите, дали е биткоин или други. Средства могат да се придвижват по света извън банковата система по този начин, т.е. няма контрол. Цената да минеш от криптовалута към пари в брой е около 9%, поне в 2014 година бе 9%. Много хора сега приемат за услуги да, бъдат, да получат заплащани в криптовалута. Можете да сметнете и да видите. Go... Благодаря. Преминаваме към сделки в брой или по криптовалутите. Crypto, Мога да кажа и по криптовалутата нещо. Mm. So fast, so if... Всичко се променя бързо. Ако говорим за 2014 година, когато се присъединих към Европол, може, мога да кажа за тогава, че това беше нещо ново, нямахме нищо за тях, но всичко се променя бързо, хората се развиват, терористите също. Имаше няколко случая с платформи за краудфандинг в интернет. Установи се, че те са свързани с ислямски екстремисти – те имат нужда от средства и средствата се изпращат посредством криптовалути. Три-четири такива случая. След това няма сигурност, че там не е имало измама и че тези средства не се използват за други средства. Така или иначе имало е реклама, събирали са средства и част от тези средства може би са дошли по този начин. Други случаи, по-скрити форми в интернет, се установява, че терористи обучават как да се използват криптовалутите, как да се продават. Тоест, те проявяват интерес към криптовалутите и си набавят познания. Това са първите стъпки. Не смятаме, че това е голяма заплаха по-настоящем, но отделят време и на това вече. Лесно е да преминават те през граница, защото те са ви в лаптопа, в телефона, отиваш където и да е по света, можеш да ги купиш, да ги продадеш, стига да имаш интернет връзка. Част от чуждестранните бойци използват този начин също за пренос на пари към а, зони на конфликт, когато пътуват там. Това е нещо много дребно по-настоящем, но не бива да го изпускаме от внимание – беше ново и за организираната престъпност и видяхме, че всички престъпници в тъмната част на интернет използват това от много време. Едва ли ще се превърне в голям способ, примерно да се използва от колумбийските картели, но имаме и големи случаи, в които точно колумбийски картели използват криптовалути, за да могат да постигнат баланс т.е. да вземат парите, които са дошли от продажба на дрога, например, в Европа и да ги прехвърлят в Колумбия. Т.е. не се страхуват от новите технологии, знаят как да го правят. От една година в другата нещата се промениха бързо и големи суми се прехвърлят така. Uh, Много интересно. Вторият въпрос беше за сумите в брой. Някой иска ли да каже нещо? Това е една от любимите ми теми. Не искам да говоря дълго, но ще взема думата. Много малко се е променило от решението на ЕЦБ. Решението беше да спре отпечатването до края на тази година на тази банкнота от 500 евро. То ще се спази, поне доколкото знаем. Но тази банкнота ще продължи да бъде валиден купюр през следващите 20 години, т.е. нищо не се е променило. Видяхме в някои случаи, че престъпниците, може би не са разбрали добре посланието, са започнали да се да отиват до банките, за да обърнат тази банкнота, тъй като се мисли, че няма да бъде приемана. Така по този начин установихме някои от тях и ги прихванахме. Има и друг случай, в когато се купува, т.е. плаща се около 15% над купюра на банкнотата, защото знаят, че това е добра инвестиция за тях. Могат да ги транспортират, лесно да ги съхраняват имаме и не печели се много с малка инвестиция. Така лесно продължава да се пренася валута по света. Благодаря. Каролин от Алде. Yes, thank you, Chair. Um, Благодаря, председател. Имам няколко въпроса, които са свързани с работата ми в сферата на борба с кибертероризма. Започвам с въпрос към Европол как приоритетите и разследващата дейност се промениха последната година, за да се изправят срещу развитието на киберпрестъпността и новите виртуални средства или новите криптосредства. И смятате ли, че стъпките, които се предприемат от Европейската комисия, например директивата за борбата с изпирането на пари и новото предложение за ДДС, вървят в правилната посока. Още нещо. Едно двустранно споразумение имаме с Норвегия. През февруари тази година го одобри съвета. Ще бъде ли полезно то? За да се намалят ДДС измамите. Може ли това да бъде подход, който да се използва с други трети страни? Ако кажете да, то тогава върху кои държави трябва да се съсредоточим? Благодаря. Благодаря. Заповядайте за отговор. Благодаря за въпроса. Европол свърши много работа, за да се изправи срещу заплахата от киберпрестъпността, особено в сферата на виртуалните валути. Имаме център за киберпрестъпност, е, има си хора, които са назначени в него. Той има около 142 служители. Този, разбира се, винаги е добре да има повече кадри. Основната им задача в този център за киберпрестъпност е да обръщат време точно на света на виртуалните валути. Най-ли са едни от най-добрите служители от правоприлагащи органи, Имам обучение, което се предлага и при мен. Е, работят с държавите членки, обясняват какво случва, какви са тенденциите, подготвили са наръчници също така, които са референтни не само за Европа, но за правоприлагащите органи по цял свят, за това как се разследва такъв тип валути, какво може да се направи. Постоянно поддържаме връзка с частния сектор, нещо изключително важно, що се нас до економическите престъпления и в случая с виртуалните валути – на ниво Европол ние сме готови. Сега държавите членки дали са готови, може би това ще отнеме малко повече време, но правим всичко възможно, така щото да сме подготвени, тъй като е, наближава момента, когато това ще е проблем. Предложенията в директивата, зарадвахме се на тези предложения, защото наистина, подобно на вас, смятаме, че Онези, които се занимават с прехвърлянето на криптовалута, трябва да а, бъдат третирани като банки и затова трябва да имат задължение да идентифицират своите клиенти, да знаят кои си и съответно да докладват, подобно на всяка една банка, ако има някакви подозрителни операции. Всичко е публично в блокчейна, но е, нужен адре... но е нужно да знаем кой стои зад адреса, тъй като адреса винаги е оповестен. Споразумението с Норвегия. Ще има разширено сътрудничество. Това дава възможност да обменяме и стратегически лични данни. Така сме в пряк контакт, може да ги каним на оперативни срещи. Дали ще го направим с други трети страни? Да, но това вече не е в ръцете на Европол откакто излезе новия регламент, вече не е в наши ръце и аз мисля, че не съм най-квалифициран да отговоря на този въпрос. Would... Благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо? Заповядайте. Благодаря. Що се отнася до виртуалните валути? Ако ми позволите, Искам да отправя един друг е, сигнал. Платформите, на които тези валути се обменят, всъщност представляват мечтата на всеки един човек. Дали говорим за образование, обучение или не. Защото всеки мечта е бързо да спечели пари. Всички искат да са богати и от днес за утре, нали така? Така че за нас тези платформи всъщност представляват един огромен проблем като разследващи журналисти или въобще като разследващи органи. Унези, които се занимават с такава дейност разследваща, срещат трудности, защото не могат да свършат самоличността на лицето, което извършва операцията. Т.е. кой плаща, кой купува, кой продава. Сигурна съм, че всички сили в Европа биха се зарадвали на петата директива, чиято цел е да можем да контролираме тези операции, които се извършват посредством операциите, извинете, платформите за търговия. Нашата национална банка винаги е сигнализирала и постоянно казва, че не е нормално виртуалните валути да не бъдат приемани като начин за разплащане. Но в крайна сметка това е национална политика. Може би не всички банки мислят така. Независимо от това, не може това да представлява проблем за онези, които продават по интернет. Благодаря ви. Марио Бургези от страна на НС. Благодаря. Благодаря на докладчиците също. Не сметат ли нашите експерти, че като се има предвид използването на системата с ДДС, изобщо всички измами, нередовни плащания за финансиране на тероризма и въобще на престъпността, та не се ли определя всичко това от пълната липса, имайки предвид обема на този трафик, на а, сигнали от банковата система? Какви идеи бихте предложили, за да може да има по-голямо спазване на тази отговорност? която носят банките. Имаме борба с организирана престъпност, например мафиотски тип и там големите магистрати винаги са държали банките да подават сигнали. Не е ли това урок, от който трябва да бъде научен най-накрая? Още нещо. Не смятате ли, че когато страна, определени стоки отиват в трета страна или следваща страна, първата не е нужно, в първата, където влизат стоките, не се плаща ДДС. Не се ли правят измами с това? Има също много интересни изследвания. Тези, които споменахте в Дания, наистина са интересни. Северни също. За Италия. Много често всичко тръгва от откриването на проблем с ДДС и след това се стига до подозрителни елементи, които и мога да ви припомня терористите и джихадисти в Мерилия. Не може ли следствените органи да тръгват екс-анте, т.е. да контролират пътя на тези субекти, които тръгват от определени зони и след това идват в Европа и се молят в нашите джамии. По първия въпрос за банковата система, заповядайте. La prima întrebare legată... И така, за да отговоря на първия въпрос, става дума за надзорът. Надзорът, който не е много надлежен в финансовата система. Знаем, че цялата финансова информация, дали тя има връзка с финансиране на тероризма или не, трябва да дойде от финансовата система, от банковата система. Но а, същата тази система не може да бъде подложена такъв строг контрол. Трябва веднага да се обяви, когато има някаква подозрителна операция, не три години след това – защото ако някой отиде при прокурор и три години по-късно ми каже е, преди три години се случи това, аз какво да правя като прокурор? Нищо не мога да направя. Говоря в лично качество, не искам да ангажирам никого, но смятам, че ако санкциите е, срещу банките са по-строги, ако те не уведомят за такива операции, то тогава нещата ще са други. това трябва да се прилага във всяка една държава членка. Смятам, че трябва да се каже следното. Лицето, което уведомява за такава операция, трябва да е напълно независимо. Говоря, пак казвам, в лично качество. Не смятам, че можем да санкционираме банки, ако това се решава от административния съвет на банката, дали да се изпрати тази информация. Той може да се намира някъде другаде, в някаква централна, централен орган. Аз лично смятам, че един инспектор, банков инспектор, който е напълно независим, може да направи своята независима оценка и би могъл да каже защо една банка, която не е изпратила определена санкция може да бъде наистина наказана. Не може да вярваме винаги само на административни съвети и какво ли не, и само от тях да искаме да се изпраща такава информация. Благодаря. Uh, Благодаря. А вторият въпрос. Има ли желаящи? <coughs> да, господин Елкер. Е, започнах е, с разследване на е, ДДС и измамата в Дания. Какво видяхме? Видяхме, че има регистрирани хора, които участваха в различни видови, видове измами и само малка част от тяхната дейност беше легитимна. И в крайна сметка е, техните сметки бяха намалени от 50 на 30. На. Когато погледнахме тези, е, тази група, видяхме франко-израелските граждани, видяхме а, е, британско-пакистанската група, видяхме източноевропейски банди, банди от Азия, от Близкия изток. Всякакъв всякакъв вид ентусиасти. Не може да се изолира този вид престъпление и да се припише към дадена група, било то политическа или пък а, религиозна или национална. Да, вероятно всички региони са равно представени. Добре. Имаме време за спонтанни изказвания. Имам трима желаящи, които искат да вземат думата. Катерина Ченичи. Благодаря. На първо място искам да благодаря на нашите гости за интересните представения, много конкретни, много точни за финансирането на ТДС измами, организирана престъпност. Много въпроси се зададоха. Искам да се върна срещу една тема. Знам, че не може да ми кажете точно. Искам да ви попитам колко незаконната дейност на организираната престъпност засяга финансирането на тероризма. Какви суми отива там? И там има ясна връзка, според мен, между незаконната дейност, по-традиционните видове такава дейност и финансирането на тероризма. Днес имаме адекватни инструменти за борба с престъпните организации, които извършват такива транснационални престъпления за финансиране на тероризма. Как можем да подобрим законодателството обаче? Според мен в този смисъл трябва да се направи още една стъпка напред. След това, това, което бе казано по-рано за връзката за да се интензифицира сътрудничеството на, при обмена на информация, за да може да има ефикасна борба. Искам да попитам какво биха казали за предложенията на директива, предложена от Европейската комисия през септември, където ще се използва по-лесно финансова информация или друга за превенция и за преследване на определени престъпни състави. Мисля, че в тази директива може да се съдържат полезни инструменти за борба с финансирането на тероризма и най-вече да се стимулира обмена на информация и сътрудничеството между полицейските сили, пък и на ниво европейски агенции. Благодаря на първия въпрос за традиционните видове престъпност и връзката с тероризма. Да, имате думата. Да, е, има промени и тук. От историческа гледна точка се казва, че има голяма, голямо разделяне между тероризъм и организирана престъпност, защото едните искат да направят, да правят пари, да печелят, другите искат да променят политическия елит политическата структура, но нещата се промениха. Особено с феномена на чуждестранните бойци. А понякога става дума и за малки престъпления, но понякога за организирана престъпност. Но връзките са точно такива, каквито обсъдихме днес. Това са връзките между економическия свят, е, всичко е свързано в този свят. Е, сивата економика свързва тези две области и когато е, се съсредоточим върху финансовите и економическите престъпности, може да видим както терористични организации, така и организации на организирана престъпност. Терористичните организации, те парите, перат пари от е, нелегални дейности, от престъпни дейности, те ги перат чрез различни юрисдикции, те ги пращат обратно в Централна Америка и задържат определен процент, така че няма голяма разлика между организирана престъпност и терористични организации, организации когато погледнем е, економически и финансов свят. Е, всичките и двете се движат в сивата економика, за да оцелеят. на втория въпрос. Ка прокурор pot să spun că Като прокурор мога да кажа, че финансовата информация, която идва от звената за финансово разузнаване, е информация, която е изключително важна. Всички знаят, че финансовите системи нямат голямо желание да поддават такава информация, а, и да я подават на органите, които се занимават с прилагането на законодателството. Затова имаме такова едно звено за финансова разузнавателна дейност. Като прокурор трябва да кажа, че съм много удовлетворена, че работя с такива звена. Информацията, която подават е много полезна за нашите следствени действия. И като разследващи, ние може да използваме тази финансова информация, която ни е предоставена. И трябва да кажа, че голяма радост, когато получим такова нещо. Те направо смятаме, че сме постигнали успех, ако изобщо дойде такава информация. Искам също така да подчертая факта, че звената за финансово разузнаване са различно организиране. Част от тях са хибридни, част от тях са само финансови, част от тях се появяват в регистъра на дружествата, които са правоприлагащи. В момента в Румъния сега Органът е прекалено административен. Иска ни се този орган да бъде хибриден. Защо? Защото ние като прокурори имаме нужда от информация от финансови анализатори. Нямаме нужда от стратегии. Трябва да се знае, че определени звена не излизат с такива стратегии в резултат на работата си. Така че като прокурор аз много бих искала всички звена, които се занимават с такъв тип финансов анализ, да могат да използват този лост, да могат да правят своите анализи и да дават своевременно информация на прокурорите и разследващите органи. Uh, oh, Сега за финансовите разузнавателни звена. Мисля, че има много какво да се направи. Ние започнахме с тази мрежа в Европол на финансовите разузнавателни звена, но тя трябва да се доразвие. Имаме нужда от ресурси, от човешки ресурси, но в Европол трябва да бъде центрирана тази мрежа. Това е една област, в... защото е, ние имаме възможността да засичаме информацията от полицията. Имаме и други инструменти, за които говорих, например системата за проследяване на финансирането на, тероризм, на тероризма. Имаме споразумение с САЩ в тази област. Имаме възможност за създаване на публично-частни партньорства с банки е така, че е, разследванията да се провеждат в една по-спокойна атмосфера. Мисля, че това е начина нещата да станат, да бъдат преведени на по-оперативно ниво, т.е. да се, с, чрез новите технологии да се обменя по-добре информация. Да, в нашата комисия, бивша комисия по панамските документи, ние апелирахме към държавите членки да укрепят своите финансови ресурси, които отделят за борбата с тероризма и организираната престъпност. За третия въпрос, за проекто директивата за използване на финансова информация за борба с някои видове престъпления. Иска ли някой да вземе отношение по този въпрос? Не, добре. Тогава Ана Гомеш има думата. мистер could speak. Акциите на преносителя. Португалското правителство взе решение. Знае, че има въздействие в е, страни като Румъния. Искам да попитам госпожа Хаш за директивата, за третата директива за борба срещу прането на пари. Смятате ли, че тя ще укрепи борбата за прането, срещу прането на пари? Е, мислите ли, че тази директива ще е полезна в отношенията ни с трети страни? Well, the bearer shares have been historically uh, one of the... Да, акциите на приносителя – и собствеността на компаниите. Видяхме много такива случаи, видяхме много, е, получихме много информация чрез панамските документи. Имаше международно движение да се забранят тези акции, но много страни все още ги приемат, както видяхме от панамските документи. Това е много лесен начин престъпниците да се скрият. Ако хората просто продадат компанията си чрез лист хартия и тяхното име не се появява, това е много добре за тях. Ние, естествено, бихме искали регулиране навсякъде по света, особено в данъчните раеве, където има възможност да се укрият престъпници. Но знае, че това не е възможно. Хубаво е обаче да прекратим е, практиката на тези акции. Thank you for the question. Trebuie să manifest așa cum manifest întotdeauna това, което трябва да се направя, както винаги съм казала, е да покажем, че сме чести, честни и искрени днес тук представлявам Румъния. В същото време не бива да забравяте, че аз съм магистрат, румънски магистрат. И трябва да кажа, че много съжалявам, но е така. В Румъния не сме отличници, що се отнася до тази система. Нека да го кажа честно ние още не прилагаме четвъртата директива. И ние като прокурори, без този регистр, национален регистр на действителните собственици, имаме огромен проблем. Ние сме едва ли не последните в класа по успеваемост, ако мога така да се изразя. Хубаво е тази директива пета да дойде. Хубаво, но е добре четвъртата да се прилага, преди да прилагаме петата. Като прокурор съм убедена, че петата директива е изключително полезна. Тя е плюс за нашата работа. Трябва обаче моята страна да започне конкретно да прилага четвъртата директива, както казах вече. И чак тогава вече петата ще може да има смисъл. Благодаря и последният оратор. Благодаря. Извинявам се, че пропуснах презентациите. Аз трябваше да гласувам в друга комисия. Надявам се, че няма да повтарям нещо, което бе вече казано. Мисля обаче, че верижната, верижната измама е голям проблем в много държави и най-вече в Обединеното кралство. Моят въпрос е, кои страни имат правилния модел да се справят с верижната измама. На второ място има голям акцент върху големите компании, върху банките. Банките могат да се съсредоточат върху плащания и то подозрителни плащания, но има и една друга област и не знае дали се прави нещо в тази област. Тоест, граждани, които с, с, с американско гражданство, но живеят в Обединеното кралство. Те живеят от много години, но всеки път, когато те е, напускат страната, те използват е, ДДС системата. Не зная дали има механизъм, който се справя с този ви злоупотреба. И на трето място, как виждате новите технологии, блок блокчейн и другите технологии, е, които могат да се използват за борба срещу злоупотребите и измамите. И особено, що се отнася до финансирането на тероризма. Санкциите. Какво мислите за санкциите върху финансовите институции? Те въз... имат ли възпиращо действие и достатъчно ли е то? Достатъчни ли са санкциите? Да, това е нещо, което ще говорим и във втората част на <clears throat> изслушването. Говорихме за виртуалните валути, за криптовалутите. Някой иска ли да отговори? Yeah, Mr. please. Да, господин Фронза. Въпросът беше за блокчейна и изкуствения интелект. Като технология блокчейн може да се използва за консолидиране на плащанията. В един идеален свят е, блокчейн би могъл да бъде решението, защото естествено могат да се проследят проследи собствеността и доставките за продукта. Имаме цифрови продукти, но когато имаме мобилни телефони, които се внасят, нещата стават по-проблематични. Когато става дума за продукти, които се развалят и, и физически продукти, това е проблем. Блокчейн може да се използват, но има ограничения. Това на първо място. Изкуственият интелект на второ място. Изкуственият интелект се използва в момента Обединеното кралство. HMRC е, е инструмент, който се използва в е, укриването на данъци. Въпросът е обаче, че чрез изкуствения интелект може да разберете някои тенденции, на къде се развива престъпността, но никога няма да стигнете до конкретни факти. Моето лично мнение е, че изкуственото, изкуственият интелект няма да реши въпроса с организираната престъпност. На първия въпрос, дали може да предотвратим а, измамата с данъци. Да, ако няма данък, няма да има измама. Добре. Искам да благодаря на всички гости, на всички експерти за техните изказвания. Получихме една много добра обща представа, но получихме също така и конкретни данни. Сигурен съм, че нашите докладчици ще включат тези подробности, тази информация в своя доклад. Искам да кажа нещо общо. Дедите измамите са огромни и като стойност, и като обмен, е, обем. И те са много лесни за, за извършване. По-лесно е, отколкото е да се ограби една банка. Те се използват и за финансиране на тероризъм. Затова ДДС и измамите означава и ощетяване на сигурността на гражданите. Ето защо трябва да отделим още повече внимание върху борбата срещу тези измами. За това ще говорим и във втората част на изслушването след минути. Сега обаче давам думата на госпожа Валенсия. Nos queda agradecer a nuestros expertos su colaboración y también a todos los colegas que han, que han como dice eh, mi, mi copresidente, han ido al, al, a muchos detalles que van a ser muy útiles. Благодаря е, благодаря и на моя съпредседател. Много подробности чухме. Те са много полезни за нас. Е, ние трябва да се занимаваме с законотворчество. Това е и до известна степен изкуство, но за тази цел трябва да стъпим на данните, които ни подават експертите. Е, това изслушване между двете комисии беше много плодотворно. Имахме възможност да видим какви са аспектите, които трябва да включим в нашето законодателство и като препоръки. Така че вашите изказвания бяха много важни за нас. Трябва да се борим по-ефективно срещу ДДС измамата. Благодаря ви за информацията която ни дадохте. Пет минути почивка.